Ladies, gentlemen, colleagues, shall we... Дами и господа, колеги, е, нека да започваме. Е, продължава е, заседанието ни днес след обед. преди това искам да съобщя, в самото начало искам да съобщя, че протокола от среща на координаторите вчера вече е готов. Приемаме, че е прият, както обикновено ако няма възражение до момента. И второто съобщение на председателя. Точките, които останаха от заседанието тази сутрин, ще бъдат разгледани в края на заседанието днес след обед. 22 и 23. Затова сега нека да се спрем на основната ни точка от заседанието е, за днес след обед, 25 е, точка от дневния ред. Това е изслушване за Меркосур, търговски перспективи на споразумението за асоцииране. Е, искам само няколко встъпителни думи. Разбира се, в самото начало искам да поздравя от името на нашата комисия нашия гост, говорител, господин Янес и колегата, който ръководи делегацията за връзките с страните от Меркосур. Аз го поканих да присъства на заседанието днес. Освен това, поканих и господин Игнасио Салафранка, е, който е, е председател на Евролат. Е, а освен това, и представител на Генерална дирекция търговия на е, съвета на Европейския съюз, посланници на страните от Меркосур и разбира се е, е, лица, които са проявили интерес към нашето заседание. Е, както знаете, е, преговорите те по споразумението между Европейския съюз и Меркосур, които включват, както знаете, Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. 1991 година беше с... Меркосур е създаден 1991 година, а преговорите започват от 1999 година. 2004 година са прекратени. Независимо от това обаче, Двете страни решават да подновят преговорите наскоро и последния доклад за устойчива оценка на ефекта на споразумението, за което отговаря един от нашите оратори днес, беше обнародван март 2009 година. 2010 година Европейски съюз и Меркосур е, започнаха неофициални контакти, е, което доведе до официално подновяване на преговорите. А, е, на е, срещата в Мадрид между държавните глави на Европейския съюз и Латинска Америка. Попрег... Водят се преговори по три стълба е, политически диалог, е, търговия и сътрудничество. Е, днес ние ще обсъждаме, както вие всички знаете, е, търговията. Те са ключов елемент от е, сътрудничеството и са важни за економическите и социалното развитие. Е, е, двата следващи тур от преговорите ще започнат в началото на май първо извън Европейския съюз, в последствие е, в Брюксел. Ние сме на решителен етап и сега трябва да знаем е, какви са економическите интереси, които се разиграват. Нека е, да започнем с първата част от участниците. Първо, господин Янес, когато сме поканили днес, който е ръководител на делегацията с, с, между Европейски съюз и страните от Меркосур. Имате думата за кратко представяне на вашата делегация. Благодаря, господин председател. Първо, искам да ви поздравя за това, че организирате тази среща. по споразумението между Европейски съюз и страните от Меркосур – Е, смятам, че ние се намираме на изключително важен етап от тези преговори. Както правилно е, казахте, преди няколко седмици, няколко дни е, започна четвъртия тур. В последствие ще бъдат проведени четвъртия и петия цикъл последния от които в Брюксел. Няма определени срокове. Независимо от това обаче, е, преговарящите страни ще обменят е, гледни точки по е, това какво предлагат. Ние отблизо следим тези преговори и ще внимаваме за това какви са условията. Господин председател, вие знаете, но аз искам да съобщя и на останалите участници в това изслушване. Uh... С това споразумение е, се цели да се укрепят връзките между Европейския съюз и страните от Меркосур. Това е цел на е, нашата делегация. Е, в споразумението има глава политика, глава сътрудничество. Това са глави, които почти са приключени. Има обаче и глава за търговия, в която се съдържат най-много проблеми и преговарящите, специално е, комисар Дегухт, неколкократно е, са подчертавали, че целта е преговорите да приключат тази година, 2011. Надявам се, е, действително да стане така. Аз мисля, че никои преговори не трябва да продължават до безкрайност, защото в края на краищата ще се създаде впечатлението, че изобщо не се водят преговори. Е, господин председател, утре комисар Дегухт ще присъства на заседанието на делегацията Меркосур утре сутринта и аз е, е, ви каня. Ако желаете да участвате в това заседание, вие разбира се ще бъдете добре дошъл. С удоволствие ще изслушам различните изказвания по време на изслушването. Благодаря ви. Вчера комисар Дегухт на редовното си посещение в нашата делегация трябваше да отговори на въпрос, свързан с етапа, на който са достигнали преговорите е, с е, Меркосур. Господин Игнасио Салафранка тук що пристигна. Добре дошъл. Е, ще се възползвате ли от възможността да кажете нещо от ваша гледна точка като председател на асамблеята Евролац? А, а вие сте е, говорител и по политическия стълб от преговорите. Добре дошъл. Имате думата, ако искате да кажете нещо е, днес. Благодаря, господин председател. Аз е, мисля, че вие казахте в е, стъпителните си думи, аз бях докладчик по време на преговорите с Чили Парламента неколкократно е, е подчертавал е, колко своевременно би било балансирано споразумение между Европейски съюз и Чили, е, защото това би било най-амбициозното регионално споразумение на Европейския съюз. Повече от 500 милиона човека се включват в него, така че обхвата ще бъде много голям. 1998 година ние получихме правомощия за преговори, после обаче те бяха блокирани 2004 година. Основният проблем бяха сълскостопанските продукти. Европейската комисия направи значително предложение на либерализиране на повече от 80% от съскостопанската продукция. Тоест, чувствителните продукти включват само 16% от търговията. Е, когато видим какви са предимствата за всички отрасли на економиката, имам предвид предимствата от това споразумение, а от друга страна ограниченията, свързани с автостопанство, мисля, че е, можем да стигнем до следните заключения. В, най- в най-лошия случай, ако комисията даде 100% е, оценка, мислим, че няма да се случи така, но все пак е, според оценките на много специалисти и вие ще чуете мнението на експертите, е, ще видите, че Става въпрос за 1200 милиона, докато отражението върху услугите е много чувствително, но е, все пак е, мисля, че е добре да изслушаме експертите. Ще ги слушаме с внимание и Лично аз в качеството ми на докладчик от Комисията за външни отношения искам да подчертая значението на това споразумение. Искам Комисията обаче да вземе предвид защитата на сълскостопанските производители в най-голяма степен и да намери гъвкави мерки, за да може в някакъв смисъл да намерим инструментариум, чрез който ще се умножат възможностите, които споразумението предлага. В момента Европейския съюз е изправен пред економически трудности. Ние трябва да се обърнем към бъдещето. Ние казваме, че Латинска Америка има нужда от благоприятни възможности, е, това споразумение предлага такива възможности и неговата търговска част е особено важна. Когато е, човек иска, може да постигне балансирано, амбициозно споразумение, при което се съчетават интересите на Европейския съюз и интересите на Меркосур. Сега ние се занимаваме с, с търговията в това споразумение и главата търговия е най-обширна. Още не сме назначили докладчик, но искаме всички политически групи е, да посочат техни докладчици в сянка. И е, сега е, от името на докладчиците в Сянка евентуално ще бъде избран един. Така че е, ще имаме екип, който ще работи по този важен въпрос. И сега първата група от участници. ще започнем Алфредо Валадао от Бразилия. Той е преподавател в Института за политически науки в Париж. Освен това, той работи и в Института за международна стратегия в Лисабон и е председател на управителния съвет на Сдружението Европейски съюз Бразилия. Е, което се намира тук в е, Брюксел. Марио Чимоли, директор е, на отдел производство, производителност и менеджмент в Економическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибския басейн и Клайв Джордж, който е професор в университета в Манчестър е, а освен това е, преподава и в е, Европейския колеж в Брюж, който се занимава с оценка на въздействието и анализ на политиката. В началото давам думата на господин Алфредо Валадао. Скъпи приятелю, добре дошъл. Давам ви думата за максимум 10 минути. Благодаря ви. Очакваме да чуем вашето приносно изказване по е, търговските връзки между Европейския съюз и Меркосур. Uh, Благодаря ви, господин Морейра. Аз съм бразилец, но ще трябва да говоря на английски, защото повечето хора тук, предполагам, говорят английски. Благодаря ви за любезната покана. За мен е чест да участвам в това изслушване на Европейския парламент. Европейския парламент играе много важна роля в хода на тези преговори. Бих искал да подчертая, подчертая два основни а, момента. Първо, каква е вероятността да успеем в крайна сметка в тези така проточили се преговори? И а, втория въпрос е какво ще стане ако не успеем? Първо, това са стари преговори. Всички казват, че те са почнали през 99-та година. Това не е вярно. Всъщност започват 95-та година. Петте години за фотография. През 2004 година се блокира хода на преговорите и от тогава така се седи положението. Така че е, умора е, е натрупана и от двете страни на преговорите. Вече никой не може да ги понасят, понеже твърде дълго се проточиха. Няма особено пламенно отношение. Преговарящите знаят, че трябва да продължават с преговорите, но не особено ентусиазирано. После в Сианс По проведохме едно а, проучване за различните хипотези, различните сценарии за а, достигане до споразумения. Песимистични, оптимистични, всякакви. Но знаем, така или иначе, какво би било едно разумно споразумение? съществено, но не цялостно отваряне на европейския пазар за селскостопански продукти. Като квоти или други механизми. И така, съществено, но не цялостно отваряне на пазара и за промишлени продукти и услуги. Истинската пречка обаче всички знаем е земеделието, селското стопанство, още от самото начало. Има проблеми и в други области, но основният проблем е селското стопанство. Причината за това е много проста. Именно селскостопанските продукти са а, областта, от която а, страните от Меркосур могат да извлекат основна полза, най-вече Аржентина. Ако няма а, споразумение за селското стопанство, няма как а, да се убедят а, местните стопански субекти и производители а, да отстъпят от а, своите позиции. То това е пречката за постигане на консенсус. Спомням си през 2004 година предложението за отварянето на пазара на говеждо месо в Европа. доведе до някакви сериозни действия. Един кораб говеждо беше докаран. И така, страните от Меркосур са съгласни, че висококачествените продукти в Европа от малки земеделски стопанства трябва да бъдат защитавани. Това, за което се стремят, е достъп до земеделски услуги и стоки, широкия пазар. Захар, например. Но разбира се, основният въпрос остава с говеждото, може би и птиче месо. Захарта вече не е чак толкова, защото европейските производители са достатъчно конкурентоспособни. И така, в момента а, преговорите са в задънена улица. Когато се преоткриха през 2010 година, когато им беше даден нов ход, всички мислиха, че говориха, че има нова възможност. Тогава Аржентина беше склонна на компромис и беше склонна да приеме по-умерената бразилска позиция в преговорите. Европейската комисия пък много добре си даваше сметка какво е положението във връзка с кризата и се опита да, да получи по-добър достъп до страните, които все пак бяха в период на растеж. Е, една от най-добрите такива възможности, естествено, са страните от Меркосур. Бразилск... Бразилски потребителски пазар се равнява на 75% от пазара на а, готови потребителски изделия в Китай. Бразилски сравнява 75% от китайски, така че несравними са европейския и е, този на е, Меркосур. Е, тази възможност обаче е, се изплъзва, защото страните от Меркосур е, все по-малко интерес проявяват към Европа, все повече се вглеждат в Азия и в САЩ. САЩ също засвидетелстват интерес. Не случайно Обама посети, посети Бразилия наскоро. В Европа има много проблеми. Кризата в Ирландия, в немското правителство, изборите във Франция следващата година, полското председателство. Всичко това прави компромисите все по-трудно постижими. В Аржентина пък ще се проведат избори следващата година. Така че и тук имаме проблем, защото аржентинското правителство ще трябва да обещае нещо на промишленото си лоби. В Бразилия много от отраслите на бизнеса и промишлеността изпитват сериозни тревоги поради конкуренцията от Китай. Какво се опитвам да кажа? Ако не успеем тази година, мисля, че ще трябва всички да забравят изобщо за това споразумение. Да, няма да го хвърлим в кошчето, но ще си остане точно там, докъдето е стигнало. Мисля, че това действително е последната възможност. И за да успее Европейския съюз, трябва да излезне с разумна оферта в земеделския отрасъл. По втория въпрос, какво ще стане, ако не успеем да сключим споразумението? Чисто психологически а, ще се изрази още по-ясно пропаста между двата региона. Второ, сега се говори основно за тарифи, за тарифни търговски пречки. Знаем, че в бъдеще няма да са това основните пречки. Това ще бъдат обозначенията за происход, износни мита, нещо по което Европейския съюз доста си пада. Та, ако ако не а, се справим с старите проблеми, няма как да а, отбележим напредък и с новите. В ново време това би било по-лошо за Европейския съюз, отколкото за Меркосур. После, Държавите членки на Европейския съюз разполагат с повече преки чуждестранни инвестиции само в Бразилия, отколкото в Русия, Китай и Индия общо заедно. Тоест, залогът за Европа е много голям по отношение на преки чуждестранни инвестиции. Така че недостигането на споразумение ще отнема и защитата от инвестициите с което ще се наруши и достъпа до този огромен пазар. Така че това е от огромно значение за промишления сектор на Европейския съюз. Ежемесечно немски делегации, промишлени делегации а, посещават Бразилия. Сао Пауло е най-големия център на немски инвестиции в света, в това число Германия. Поради новото развитие и в това число на стопанската среда, в това число и конкуренцията от Китай, Меркосур се обръща все повече, е, обръща все повече интереса си е, към САЩ. Китай е, е предизвикателство и за Европа. Не на последно място законодателен, регулаторен проблем е това. Но колкото по-тясно работи Меркосур с САЩ, толкова повече ще се обостря това предизвикателство за Европа. И накрая, Европа заедно с Меркосур може да се изправи пред предизвикателството Китай. Ако не достигнем до положителен развой на това споразумение, ще е, загубим и един добър партньор в областта на доброто управление. Това е от значение както за а, е, цените на храните, също и за енергетиката, стратегическите минерали, измененията на климата. Всичко това са области, за които Меркосур и Европейския съюз са естествени партньори. Та, до тук ще спра. Мисля, че а, споразумението трябва да се сключи, но знам, че има нужда от а, жест от земеделския сектор. Благодаря, Алфредо. Преминаваме към следващия оратор, Марио Чимоли, който е директор на производство, производителност и управление в економическата комисия на ООН отговаря за Латинска Америка и Карибския басейн. Заповядайте. Muchísimas gracias por la invitación. Es un, realmente un placer estar aquí. Благодаря за мен е удоволствие да съм тук с... при вас днес. Както споменаха колегите, намираме се на кръстопът в преговорите. Има различни тенденции в сферата на инвестициите. Ще ви запозная с економическа статистическа информация. Още веднъж ви благодаря за поканата, която ми отправихте да присъствам на това заседание. Искам да спомена нещо във връзка с растежа в Меркосур и сравнение да направя с Европа. В много области смятаме, че растежът е спрял, но всъщност има най-различни методи за измерване на растежа. Бруто, според потреблението, предлагането, във връзка с случващото се в Азия. Тук е- са показани динамичните отношения между Латинска Америка като блок от различни страни и Европейският съюз. За 2011 процента на расте ще е добър според сегашните прогнози. Ще е малко по-малък от предишната година, но като цяло това ще е добър процент на растеж. Има много преки чужди странни инвестиции, които бележат ръст. Има и местни инвестиции. Те бележат ръст. Нараства търсенето в целия регион като цяло. В Мексико е, има сериозен ръст на инвестициите. Сходна тенденция се наблюдава и в, Бъл... в Бразилия. И там ще се увеличат преките чуждестранни инвестиции, което ще стимулира региона като цяло. Ако вземем Китай, не трябва да забравяме, че при този процес има сериозен дял от преките чуждестранни инвестиции, който се заема от Китай. Китай инвестира най-вече в природни ресурси, суровини, услуги. Набързо ще разгледам слайдовете, тъй като няма много време. Този процес е свързан с условията, при които се осъществява търговията. Цените на стоките бележат ръст, както виждате на слайда. Основната причина е азиатския дял. Китай прави инвестиции, той е източник на все по-голямо търсене. В известен смисъл Китай захранва целият този растеж. Растежа се дължи на търсенето в Китай. Ще имаме консолидиран растеж на инвестициите, консолидиран растеж на търговията, независимо какво ще се случи през следните няколко години. Преките инвестиции от гледна точка на търговията са важни – но не трябва да забравим и за сериозния вътрешен пазар в блока Меркосур. Европа налага рестриктивни мерки. Латинска Америка се опитва да се разширява, разраства. Това се отразява не само върху търговията. Да не забравяме, че имаме сериозни китайски инвестиции, голямо търсене вътрешно, растящи цени на стоките – това са все тенденции, които и страните от Меркосур искат да продължат. Тук има малко по-подробна информация на този диапозитив. Ако съчетаем всичко това и очакваме растеж от 6-7 на 100, и ако не забравим, че повечето чуждестранните инвестиции са от Азия, Китай, ако разгледаме квотите за търговията, ще видите, че меркосурския модел се движи, се дърпа от азиатския блок. На него се дължат тези 6-7% ръст. 220 милиона души са на пазара, които ще бъдат дърпани в много ясна посока. Ако разгледаме тенденциите не само гледна точка на бариерите, тарифите, търговията, ако погледнем стратегически на нещата, стратегическата картина, ще видите, че наистина се разкрива възможност за да растеж в този регион. Китай сериозно увеличава търговията си с този район. САЩ също. Преките чуждестранни инвестиции се държат на сериозно ниво. Както казах, растеже 6-7 на 100 и така е от 4-5 години. Това е тенденция, която се наблюдава всички държави от региона. Ако не се намесите сега в този процес, много по-трудно ще се включите в него по-късно. Пак погледнете на нещата от гледна точка на инвестициите, търговията, преките инвестиции, търсенето. Все по-голям дял в тези сфери ще заеме азиатския блок. Основните продукти Меркосур не касае само стоките. Тук имаме развита авиационна промишленост, ядрена енергетика. Освен основните стоки, се реализира една различна друга продукция. Не трябва да забравяте за този аспект. На споразумението за асоцииране трябва да гледате само като на търговско споразумение между различни сектори. Трябва да видите какъв е развой на събитията в отделните сектори. ако се фокусирате само върху търговията, ще се насърчи економическия растеж и економическото развитие в двете страни. Преките чужестранни инвестиции ще бъдат на високо ниво. Чайна се намесва на пазара на ресурси в този район. Разбира се, всичко това трябва да бъде регулирано. Тъй като Китай е като булдозер. Така или иначе да не забравяме, че търсенето в Китай е сериозно. А и динамиката като цяло означава, че ако се задържи този процент на растеж Латинска Америка и ако Съюзът остане на същата си позиция, ще изгуби позиции в търговския си капацитет с Меркосур. И тук трябва да гледаме на нещата по-скоро на микроекономическо ниво, отношения между фирми, вътрешно-търговски отношения. На базата на всичко това да видим какъв напредък може да се постигне. Благодаря. Клайв Джордж, университета в Манчестър, Колежа на Европа, Брюш. 8 минути, максимум 10. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на секретарята за това, че ме покани. За мен е удоволствие и привилегия да бъда с вас днес след обед и аз е, е, съвсем накратко ще ви представя заключенията е, от изследването на устойчивостта от изследването е започнало 2006 година и е приключило 2009 година. Ние сме оценили економически и социални ефект и съответно отражението върху околната среда на това споразумение. Искам всъщност да ви кажа какво означава тази устойчивост устойчивост и е, как е свързано е, с оценката на въздействието, което се води от е, комисията. Всъщност искам първо да кажа откъде сме ние. Специално, когато се изследва отражението върху търговията, започна 2005 година. 2005 година започна такова изследване на въздействието следствие на 1999 е, година и конференцията в Сеатъл на СТО е, е, всъщност не се има предвид за одобрение за начало на преговори или не. Всъщност нашата оценка отива много по-задълбочено в отговор на различната загриженост, която беше изразена от гражданското общество и от партньорите в процеса. Е, комисията не е правила оценка на въздействието е, по общите процедури, специално е, по е, всъщност е, е, става, въпрос за едно обеднение на сдруженията и си има предвид оценката на достъпа до пазара. След 2007 година има бързо обобщение на оценката на въздействието, проведено първо от комисията и постепенно подобрение на заетостта в Европейския съюз. Така че за момента няма нищо драматично от тези споразумения, но има има постепенно увеличение на работните места и всъщност това е принос към е, стратегията, и особено към Европейската стратегия 2020. Сега оценката за околната среда и социалното отражение, е, не знам е, дали има някакво отражение върху политиката на развитие, за разлика от въздействието върху международните, социалните и целите за околната околната среда на Европейския съюз. Е, всъщност, е, е, ние не става въпрос за запълване на празнини, а заключенията са почти същите, с изключение на две области – първо, ние искаме да кажем нещо за селското стопанство. Е, е, там има потенциален конфликт е, с политиката в селското стопанство на Европейски съюз и политиката по сигурност на енергийните доставки, като имам предвид етанола и биогоривата. От друга страна, ние не сме съгласни, че няма да има отражение върху целите за околната среда ние е, ще се върнем на това малко по-късно. Искам да кажа е, първо либерализирането на селско стопанство. Ние не сме съгласни е, с отражението върху достъпа, с оценката правена 2007 година, че дори не е споменато, така че това въздействие върху оценка на въздействието, всъщност Европа е, е, започва преговори без да каже какво ще направи в замяна. А, ние, ние бяхме критикувани от а, тялото на комисията, която направи оценка на въздействието. Това едва ли ще се а, отрази по някакъв начин. Комисията знае какво трябва да направи в замяна. А, всъщност имаш. А, а, а, има е, различни. Е, в Копенхаген ние работихме с е, представител и на университет в Виена, който е специалист по моделиране на търговски споразумения. Модела на Джоус Намбър включва цифри в изчисления, които се отразяват много чувствително на търговските споразумения. Е, всъщност, е, е, е цифрите на Джордж са доста малки за Европейския съюз, когато става въпрос за благосъстояние. Дори бих казал, че са е, е, изключително е, нищожни спрямо брутния вътрешен продукт. Сега за страните от Маркосур, Аржентина, Уругвай и почти Бразилия, а всъщност Венецуела изпада малко по-низко в изчисленията по различни причини самото естество на, местопасото в Парагвай и връзката с европейските бариери. Но ключовото е, че е, ние искаме да оценим динамичния ефект върху глобалната конкурентоспособност е, на определени стоки и услуги, е, които ще се продават повече с преференциално споразумение с страните от Меркосур. Е, така че ние нямаме възнамерение намерение да успорваме това или по някакъв начин да спорим с комисията. Това ще бъде принос към стратегията на Европейския Европейски съюз, но не знаем дали ще е по-голямо или по-малко отражението. Всъщност отражението върху благосъстоянието е почти нищожно. Всъщност е, ние не променяме благосъстоянието, обаче структурно променяме економиката и за двете страни. Имаме доста въпросителни, въпросителни по всички цифри. Е, това са просто е, евентуални стойности. Първо имаме предвид е, там им, има промишленост, която е изключително международна. Може би има е, може би трябва да занижим стойностите и, в е, два, и от двете страни. И мисля, че е, процента за Бразилия е повече от 24, по-малко 24%. А, сега, при производството специално има доста голямо разнообразие на економиката. И с много по-силна специализация. Е, виждаме цифри е, за намалението на производството в селското стопанство в Европейския съюз и при споразумението за либерализация. Е, наблюдаваме селското стопанство има спад от 5%, докато има увеличение при производството в Меркосур. И сега, е, отражението върху обществото и економиката. Е, основният извод социално е ясно, е, че има намаление на производство в селското стопанство, обаче трябва да има а и много по-голям всъщност има потенциални вреди, свързано с работната ръка. В Бразилия специално говеждото месо и правителствата се опитват да се занимават с този въпрос, обаче им остава доста работа още. И нашето основно предложение, е, за да помогнем на страните на Меркосур, е да включат глава за устойчиво развитие, това, което Европейски съюз направи наскоро с Корея, е, е, сътрудничество за споразумение. И можем да им помогнем за проблемите. Но всъщност това си е техния проблем, не е наш проблем да решаваме е, доколко дадена страна е сериозна и какво да се прави. Е, същото поведение е, възприемаме спрямо околната среда, малки цифри за Европейския съюз, малко различие на цифрите в Меркосур. Но е, какво трябва да ни безпокои при нашата оценка е, е глобалното отражение – глобалното отражение върху е, промишлеността и промяната в климата. Не се знае какво ще стане в последствие ще зависи от е, е, политиката и резултата от изборите в този област. Е, правителството на Лула намали изсичането на горите в поборечето на Амазонка. Ще видим дали това ще продължи. И не знаем как ще се решава проблема и не знаем каква ще бъде политиката на правителството в Бразилия за бъдеще. За сега знаем, че изсичането на споразумението и, и това споразумение ще се отрази е, на, в економиката, това засяга и селското стопанство, и в края на кращата, и на биогаривата. Ако а, ние искаме да се увеличи е, производителността. И е, според нашата теория обаче това не е вероятно. Има потенциален е, възможност за конфликт с, с костопанските производители в Европейския съюз и е, това може да породи безпокойства. Е, е, мисля, че нашите изследване е в уебсайт и можете да го прочетете там. Благодаря ви. Приключихме с изложенията на първите трима оратори. Нека да преминем сега към кратки въпроси, кратък период на въпроси и отговори. Понеже целта на едно изслушване е да изслушаме гостите си експерти, а не да навлизаме в е, обширни разисквания с тях. Така че много ви моля да задавате съвсем кратки въпроси. Моля и отговорите да бъдат кратки. Пабло Фолба от НП. Благодаря. Чухме, че това споразумение е едно от най-амбициозните, които, които се, които се планират от Европейския съюз. Не само като съдържание, но също и като възможности, които ще проистъкат от него. Както чухме, Меркосур в момента е един от двигателите на економическото възстановяване в световен мащаб. Чухме и, че Селскостопански и хранително-вкусовия сектор е един от тези, които са изправени пред най-големи затруднения в момента. Така че възможностите, до които това споразумение би могло да доведе, всъщност ще компенсират и всякакви потенциални заплахи, които също ще проистекат от споразумението. Тъй, че да, пред нас има а, възможности, но не бива да изпускаме поглед и от опасностите, които могат да възникнат. Въпреки потенциалните а, заплахи обаче, а, има сериозни ползи, които а, надвишават опасностите. Да, ще има политически трудности. И през целия процес трябва да имаме волята да доведем нещата до край. Знаем, че Латинска Америка и Китай започват да си сътрудничат и трябва да преценим дали тези отношения не са една от причините, поради които Европа не се ангажира особено спрямо Латинска Америка. Според мен това може да бъде една от причините за сегашното положение на нещата. Латинска Америка действително гледа към Китай и това е възможност не само за нас да се доближим до Латинска Америка, но също и да се доближим до Китай, който също се явява един от двигателите на економическото възстановяване. Тъй, че възможности ни дебнат от всякъде – И а, това споразумение може да се постигне, ако имаме достатъчно политическа воля. Когато аз дойдох в Европейския парламент в началото на този мандат, едно от нещата, които често се чуваха, а, бе, че а, споразумението с Корея не се приема от много хора. В крайна сметка обаче се одобри Надявам се същото да стане и с споразумението с Меркосур. Социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Мисля, че и тримата експерти изнесоха чудесни доклади, много важни въпроси бяха повдигнати. макар и може би да чухме неща, които не ни се ще да чуваме. За Китай нещо искам да кажа. Китай е, вече е, е отнел голяма част от дебита за преговори с Латинска Америка, но не само Меркосур, също Колумбия, Чили, Мексико. Те все по-тясно си сътрудничат. С Азия, с Тихоокеанския район. Знаете сигурно, че Мексико е от е, една от страните, най-застрашени от растежа на Китай. Това проистича от е, укрепването на отношенията между САЩ и Китай. А САЩ е традиционен партньор на Мексико. Та... Китай в момента променя традиционните отношения на Латинска Америка. Ние обаче трябва максимално бързо да действаме. Не можем да си затворим очите, че Китай е огромна сила, втората економика в световен мащаб. А също се появява, вече се изявява като сериозен участник в областта на външната политика. Но бива да се крием от тия факти. Такава е действителността. Що се отнася до отношенията с Европейския съюз, те са с затихващи функции. Меркосур и Бразилия не искат да произвеждат единствено сълскостопански изделия, но това въжи и за Европейския съюз. Така че когато отделяме цялото си внимание на селското стопанство, това е един упростенчески поглед, поглед на нещата. Вече ако а, не вкараме малко повече динамика в процеса, няма как да се е, повиши динамиката на нашите процеси, понеже Китай така или иначе ще се вклини. Следващия оратор, госпожа Магинис. Магинес. Къде е? Ето. Няма нищо. Ето ме, госпожа Магине съм аз. Аз съм от Комисията по селско стопанство. Искам да благодаря на колегите от Комисията по външни, външна търговия за това, че организираха това изслушване. Аз идвам тук сега непредобедена. Чух е, три много различни изложения на фактите което всъщност ми е, дава възможност да запазя е, виждането си, с което дойдох, което не е никак ласкаво. Първо, основна част от преговорите заема селското стопанство. Да, защото доводите в полза на а, тези съображения са много силни. Не случайно имаме а, общата селскостопанска политика и съображенията за сигурност на продоволствието. И това всичко са принципи, които са залегнали в договора за функционирането на Европейския съюз. И те не биват да се забравят, когато а, преговаряме по споразумение. Въпросът ми е свързан с ползите и загубите най-вече в контекста на последното изложение. Бих искала да получа повече яснота за това какви са тези огромни а, ползи, до които ще доведе споразумението за Европейския съюз. Тогава, може би и селскостопанския сектор ще започне а, и застъпниците за него ще започнат да гледат по-положително. За сега аз виждам единствено сериозни заплахи за малките и древните земеделски производители, които предлагат на пазара не само а, храна, но и широка гама услуги Немаловажни са и екологичните съображения, които бяха споменати в последното изложение и определено цифрите там и цитатите, които бяха там, показват, че сериозни отрицателни последици ще има в тези области. Опитваме се да стоим зад своите земеделски производители за целите на а, осигуряването на обществени блага, но в същото време не можем да си затваряме очите и за евентуални а, отрицателни въздействия на спрямо измененията на климата в глобален план. Та ще се радвам и комисаря по търговия също предприеме подобен подход, за да имаме един по-цялостен поглед за това, или по-последователен подход към външната си търговия. И така, а, селското стопанство не е просто пречка за преговорите. Ние в момента поставяме под риск а, сигурността на продоволствието. Китай а, а, представлява риск и те си защита... но те обаче си защитават собствената сигурност и Европа трябва да направи същото. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Не съм член на Комисията по международна търговия, но съм член на делегацията на Европейския парламент за Меркосур, тъй като предстои посещение до Бразилия по време на следващата зелена седмица. Исках да взема участие в дебата заедно с колегите. Аз съм за споразумение с Меркосур – Това е интересен за Европейския съюз регион. Надявам се, каквито и проблеми да има в, сел, в селското стопанство, те да бъдат решени. Имам въпрос. Бе казано, че може да има конфликт между Съюза и Меркосур по въпроса за енергията. Ако правилно разбрах, се визираха биогоривата. Съюзът обаче не иска само да намалява енергията от невъзобновяеми източници. Не искаме енергията да върви ръка за ръка с опасните на околната среда. Не искаме да унищожаваме тропическите гора, гори, за да се увеличат биогоревата. По време на преговорите, според мен, Съюза трябва да отстоява необходимостта от балансирано устойчиво развитие. Искам да разбера какво мислят лекторите по този въпрос. Колегата Сала Франка. Благодаря. И така, всичко трябва да почива на една основа. Трябва да намерим баланс в търговията, работим по тази тема и какъв ще е реалният резултат от всичко това. Ако говорим за чувствителните продукти, как ще се отрази всичко това върху тях? Като се има предвид цената на всяко едно ново споразумение. Как ще изравним дисбаланса между различните ни економики, какви компенсаторни механизми може да използваме, е, за да неутрализираме заплахите за економиката. На Меркосур се пада 20 на 100 от търговията, от европейската търговия. Тоест, делът на Меркосур е 3 на 100 от европейската търговия, а делът на Европейския съюз е 20 на 100 от търговията в Меркосур. Когато извършваме оценка на отражението върху бъдещето на нашите економики, не трябва да забравяме, че това са проценти, които могат да се качват или да падат е, в зависимост от конкретния сектор. Това не трябва да го забравяме. Това може да ни помогне да извършим по-добра оценка на евентуалните заплахи, които крият на споразумение. Благодаря. Така, слушахме е, въпросите от членовете на комисията. Е, нека сега да чуем изказването на Обеднената европейска левица. Е, благодаря ви. Всъщност, ние с моите колеги смятаме, че въпросът е интересен, с много предизвикателства. Е, е, всъщност ние не говорим по всички аспекти на споразумението с Меркосур. Е, ние ще проведем по-задълбочена дискусия по различните аспекти. Три неща. Китай не е заплаха. Това е промяна в света. Това е нов пазар, както Индия, като втори пазар. И това ни доказва, че е, трябва да имаме, международ... Е, е, да имаме двустранно партньорство. Е, това се отнася и в разговорите с Америка. Е, всеки трябва да е, предложи нещо, но Страните са свободни да си избират е, партньори. Те трябва да имат предвид е, тяхното си бъдеще, бъдещето на китайския народ, на европейските народи, на северноамериканските народи. Е, така че ние говорим за много важно търговско споразумение и съм съгласен с колегите, че трябва да има положителен подход при приключването на преговорите с Меркосур. Обаче трябва да знаем какво означава това за нас като признаване на промяната в подхода. Второ, селското стопанство. А сега въпросът ще се отправи към комисията. Вие мислите ли вече за, за компенсации? за компенсации на тези, е, е, е, които работят в селско стопанство в Европейския съюз. Или прилагаме ли предпазна клауза при споразумението с Меркосур? И следващ въпрос. Това е резултат от изказванията на специалистите. Допълнителни е, клаузи за е, Уругвай, Парагвай. Говорим за целия регион. Вие, за вас Меркосур регионален партньор ли? А, и доколко е, Аржентина, а, да кажем, се влияе от увеличението на търговията с Бразилия? Вие правите ли оценка на въздействието от увеличението на а, доходите на населението? А, така, забравих да ви кажа, че господин Трол е наш докладчик за връзките ни с Латинска Америка като цяло. Сега пак се обръщаме към нашите оратори, за да отговорят на толкова много въпроси в същата последователност. Алфредо Валадай и Давам ви най-много 3 минути. Най-много една минута още ще ви дам при необходимост. Благодаря. Може би господин Салафранка трябва да си повтори въпрос, защото не ми стана напълно ясен. Сега, биогоривата. Кога, когато говорим за а, а, биогорива, това са Бразилия, а, защото. А, It's crazy. In Brazil we do it. Защо? Да, всъщност какво значи Бразилия? Е, захар и пшеница? А, е, защото всяка единица произведено от е, биогорива са 9 единици по-малко жито. Второ, цялото бразилско производство от биогорива, от захарна тръстика е по-малко от 1% е, от обработваемата земя в Бразилия. Тези плантации са около е, 240 хиляди километра от, а, от джунглата по поречето на Амазонка. Дори да увеличите двойно или тройно стойностите, това ще засегне а, е, а, е, джунглата около е, Амазонка. Не знам дали там трябва да произвеждате захар на тръстик. Това за мен не е ясно. Трябва да погледнете фактите и числата. Сега говорим за енергетика. Биогорива и твърди горива. Бразилия става един от най-големите производители е, на бензин и на газ в света заради нови находища, които са открити. И всички е, оценки за бъдеще, които се правят, е, че през следващите 20 години Бразилия ще стане е, третия износител на петрол света след, Южна Араб... Е, след Саудитска Арабия и Ирак. Така че това е огромно огромна възможност за сътрудничество с Европейския съюз, да има по-балансиран подход. Сега Русия зависи от природния газ на Русия и може малко да се промени баланса. Можем да свършим много неща. И по, и по, и по традиционните горива, не само биогоривата. Сега приходите на гражданите, доходите на гражданите в Меркосур. Да, е, какво са? В последно време се вижда, че економическата криза се отрази с много, много силно се почувства върху е, приходите на хората. Е, от Откъде, откъде всъщност идват парите? От това, че човек върши добра работа в економиката. А, сега, това, което видяхме за моделите за благосъстояние. Ако правим модели за благосъстояние по всяко търговско споразумение по света, винаги има много малки цифри защото реалното отражение не е статично, то е динамично. И моят приятел го каза. Отваря се врата към много възможности. Много възможности. И именно това е реалното отражение. И накрая по селското стопанство. Ако попитате сега лобите на агробизнеса в Бразилия, те са единодушни че дали това, са, дали това е, е вреди на малките и средни съскостопански производители в Европа, не е тъкмо обратното. Това е нещо нещо огромно за тях. Е, по-скоро, е, по-скоро е, братята, големите брати им прибират парите. И, и, не, и конкуренцията не е лоялна. Производство на пшеница в Европа. Те са конкурентоспособни в целия свят, а продължават да получават субсидии. Това е проблема, с който ние се занимаваме. Мисля, че има много неща а, без, за, за, за гарантиране на това, че ще има храни, териториален баланс. Селското стопанство трябва да приеме много неща. Обаче е, трябва да има нещо от другата страна. Ако няма нищо, не можете дори да започнете да разговаряте. Това е проблема. Вярно е, е, че ще възникнат проблеми. Е, времето ви сте, че казва председателя. Е, съжалявам. Благодаря, Марио Симоли. Благодаря. Благодаря. Сега на, ще говоря на английски. Е, искам да кажа за е, холистичния подход към околната среда. Мисля, че правилно, правилно е. Аз съм следвал е, защита на околната среда в е, Падуа. А, сега е, ще говорим за а, е, а, е, реката Амазонка. Тя е много по, район е много по-голям от Падуа. А, да, а, и а, дохода а, на глава от населението спрямо Падуа, а, а, защо а, е, е, е 3000 на човека в Падуа е 200. 230. Обратно, да. Е, тоест, трябва да се увеличи производителността. Трябва да се увеличи производителността и те няма да чакат Европейски съюз. Трябва да се увеличат производителността, защото тогава ще си увеличат и дохода на глава от населението. Това става с всяко нещо. Ние можем да приемаме въпроса е, като възможност за трансфер на технологии. Е, интелектуалната собственост има средни предприятия, които да прехвърлят технологии е, за увеличение на производителността. Това е една чудесна възможност за сътрудничество трябва да е ясно, че тези страни искат да си увеличат производителността. За целта им е нужна технология. Технология сега. Не говорим за нови технологии след 20 години. Сега. И а, а околната среда ще бъде застрашена винаги. А, нека да обърнем нещата е, имаме възможност да използваме технологията в малки и средни фирми. Е, предприятия. Сега за динамичните е, процеси е, в, в търговските споразумения. Какво значи търговия? търговия и производство срещу селско стопанство. Обаче е, трябва всъщност е, по-задълбочено да се прочитат е, взаимоотношенията. Огромните възможности за промишлеността, за машиностроене, електроника, всичко няма нищо принципно срещу това. Просто трябва да преосмислим е, какви са възможностите, е, е, как страните се безпокоят, ние се безпокоим за околна среда, но и те се безпокоят, обаче трябва да си увеличат производителността, но като ни искат технология, трябва индустриални права да купуват и така не получават технология. Има и много въпроси, по които можем да сътрудничим. Това е нещо важно. В заключение, за политиката спрямо конкурентоспособността. Това е много важно за търговията. Има, има, има, има така играчи на пазара като например Китай, които не се занимават с въпроса за конкурентоспособността. Те купуват всичко. И ако искате да излезете на терена, ако излез... Да. Европейския съюз а, има економически ръст от един процес. Това е една възможност. Не гледайте на въпроса само като селско стопанство срещу производство и, и, и, и, и промишлено производство. А, и така, накрая, Джордж. A quick response on, uh, the... Благодаря, господин председател съвсем накратко по въпроса на депутата от Румъния и това, което каза колегата. Не съм видял нищо убедително. Вече и, и в момента търговията с обмена между Европейския съюз и Меркосур е огромен. Това не е нещо ново. Естествено, че не мога да кажа, че ще изчезне тази търговия, ако не се подпише споразумението. Не можем да кажем, че просто защото Китай се развива добре, трябва да сключим на всяка цена споразумението. Китай се справя добре поради ред фактори. По отношение на технологиите. Мисля, че Бразилия разполага с а, отлични научно-изследователски институти в областта на а, агрономията и а, земеделската наука. Дали да се гледа захарна тръстика в Амазония? Разбира се, че не. Имаме две изследвания на биогоривата в района – това, разбира се, не може да се е, припише на а, захарната тръстика изобщо. Сега, а, изместването на животновътството от гледането на соя, да, а оттам идва изсичането на горите, определено. А пък соята е а, отговорна за а, изсичането на горите, което от своя страна за изсичането на горите след това се използва за биогорива и такъв е, такава е връзката между биогоривата и измененията на климата, за което ви опитахте. По въпроса от Румъния. Разглеждали сме а, стратегията на Комисията за биогоривата. Много усилия са положени за стратегията и подхода, който се препоръчва за Европа е балансиран. Тоест, баланс между внос и собствено отглеждане. Ние подкрепяме това в собствените си анализи, които сме извършвали. Определено Европа има нужда от такъв балансиран подход. Председателя, благодаря. Това е край на първата част от изслушването. Искам да помоля гостите да останат, защото накрая ще помоля Европейската комисия да сподели и своите коментари и може да остане време за някои допълнителни въпроси към нашите гости. Преминаваме към втората част. Времето неумолимо лети. Почваме с Виктор Клима, който е бил министр-председател на Австрия. А в момента ръководи дейностите на Volkswagen в Южна Америка. Виктор Клима, къде сте? 8 минути имате. Благодаря. Е, Благодаря ви за поканата. Ще се опитам да направя това, което ме помолихте. Мисля си обаче, че все пак ще мога да дам някакъв принос, защото аз съм много а, е, дълбоко емоционално ангажиран европеец, а, е, който вярва в предимствата на интеграцията и вече повече от 10 години живее в Южна Америка. Надявам се, че и Южна Америка ще се възползва от тази възможност за регионална интеграция, така щото да стане една економически, социално и политически интегрирана част от света. Ние като а, европейци вярваме, както се казва през май миналата година, в етапа, който ни дава последен шанс за тия преговори. Действително, това е последната възможност. Това, което трябва да разберем ние като европейци е, че имаме много отношения, много инвестиции в тая част от света. 180 милиарда евро европейски инвестиции. Това са фирми, които работят в Южна Америка. В понеделник говорих с президентите за страната на Фиат, Рено, Пежо, Мерцедес, Кания, Volkswagen, автомобилните компании. Драги приятели, ние не искаме да, си изнас, да изнасяме а, произведените в Бразилия автомобили на а, европейския пазар и също се плашим от големия износ от Европа за Южна Америка, защото нашите коли са различни. При нас трябва място за поне петима пътници, 200, 200 литра багажник и капацитет за газово гориво от поне 50 литра, извинете, поне 50 литра а, резервуар. Това са различни изисквания. Но отношенията между Меркосур и Европейския съюз ще доведе до по-висока стабилност, по-стабилни институции, по-ясни правила, по-добри възможности за планиране. Мен не ме интересува дали е, някакъв растеж ще скочи с 1,2%. Ние, като европейци, трябва да е, се възползваме от е, тая възможност. Южна Америка расте като население, като економика. Има две основни предимства в този район. В Южна Америка няма етнически или религиозни а, конфликти. Това вече се превърна в огромно предимство. И вече е, сме научили урока си по демокрация. Ние вече сме стабилни демокрации и в последните а, 10 години сме е, променили и макроекономическите си политики. Никой не е тръгнал с а, големи крачки в някаква а, постъпка, никой не предприема а, рискови финансови операции. Това са стабилни страни и стабилни економики. И нещо много важно. Страните от Южна Америка са започнали да разбират, че регионалната интеграция е нещо особено полезно. И тя ще стане. Южна Америка ще се Превърна в един монолитен политически и економически играч. Аз съм бил свидетел как САЩ се опитват да водят е, преговори с Уругвай, да напусне Меркосур. Поне по време на правителството на Буш имаше е, ясна политика на САЩ към е, Латинска Америка. Регионалната интеграция обаче в момента става и се надявам, че ние като европейци ще разберем това, ще подкрепим този процес и ще подкрепим страните в по-нататъчната им интеграция. Тия, тия грешки, които ние сме ги направили в собствената си интеграция, няма нужда и те да ги повтарят. Те имат е, те имат волята за интеграция, но нямат комисия на Меркосур, нямат съд на Меркосур, който, които да ги защитават от други участници и съседи. Ние, политиците, трябва да, да разберем кое е от политическо значение за Европа в глобален контекст. И ние, политиците, трябва да вземем решение в тая посока. За да не се окаже, че е, Меркосур е, поддържа отношение единствено с Китай или че единствено САЩ има влияние в Южна Америка. Има нужда в Меркосур от регионална интеграция, която да бъде подкрепена от Европейския съюз. Аз съм председател на промишлената организация на големите инвеститори, европейски инвеститори в страната. И аз трябва да ви кажа, че ние, представителите на промишлеността, имаме нужда от това. И то максимално скоро. И е, ще понесем а, сериозни загуби, ако и този път се провалим. Благодаря за председателя. Сега думата има Хуан Морено от Конфедерацията на европейските синдикати. също и представител на економически и социалния комитет. Заповядайте. Благодаря, че ми дадохте тази възможност да обясня нещо, с което много от вас не са запознати. А именно, профсъюзите обръщат голямо внимание на тези преговори най-вече преговорите между Европейския съюз, Латинска Америка и по-конкретно преговорите с Меркосур. В процеса участваме от самото начало среща на върха в Рио през 1999-та. Тогавашният комисар каза, че преговорите с Меркосур са основен приоритет за европейската външна политика през 1999 година. В крайна сметка няма никакъв крайен резултат от тези думи, но ние предприехме съответните стъпки, свързахме се с всички синдикални движения в тези държави, решихме всички да подкрепим преговорите, които водят двата блога, да следим какво се върши. Решихме да правим да провеждаме заседания извън рамките на официалните преговори. Това е първото, което искам да кажа. Има профсъюзи, движения, които искат да участват в преговорите, но нямат правото да направят това, тъй като това не е в техните правомощия. Това го приемаме, но при все това следим много внимателно случващото се и искаме да се допитват до нас, когато се взимат големи решения. Много от преговорите се организират е, бързо, експресно от Европейската комисия, което много затруднява всичко, но при все това представителите на гражданското общество, различните съюзи, словни организации, на фермерите, на предприемачите и така нататък искат да бъдат въвлечени в този процес. Не сме доволни от участието ни в първата фаза на този процес. Направихме най-различни декларации, обърнахме внимание върху раздела за работната ръка, което изискваше много работа от нас. Предоставихме много информация, която май нямаше реципиент. Само 3 или 4 от основните ни забележки успяхме да прокараме в залата за преговори. Искаме нашето участие да бъде много по-голямо. И така, профсъюзите бяхме доволни, че стартираха отново преговорите. това, което чухме, е ясно, че Латинска Америка търси други партньори, не само Европа. В ЕКОСОК много често сме изслушвали висши представители на държави членки в сферата на търговете, които не знаят нищо за Латинска Америка. Те само говорят за преговорите с Меркосур. Ако ги ако човек им зададе допълнителен въпрос, те просто блокират. По време на този кръг от преговорите трябва да направим така, че ще бъдат отчетени важните въпроси и аспекти на преговорите аз няма да изложа всичките ни искания, всички въпроси, които искаме да поставим, различните ни предложения, но някои от тях са свързани, разбира се, с устойчивото развитие. Искаме тук да се гарантират минимални стандарти. Това предложение се ползва с подкрепата на Европейския съюз при други преговори въпросът трябва да остане на дневен ред и при преговорите с Меркосур. Също така, искаме да бъдат привлечени различни организации на гражданското общество в преговорите, макар и в чисто, консултативен, в чисто консултативна роля. за профсъюзите и другите организации на гражданското общество, можем да кажем, че в Латинска Америка падна нивото на скептицизъм, което съществуваше веднага след отхвърлянето, първоначалното отхвърляне. много кръгове в Латинска Америка се настоява да се постигне напредък по споразумението за асоцииране. Ние също така имаме връзки с нашите партньори от Меркосур. Водим конструктивен диалог. Опитваме се да подкрепим сключването на споразумението за асоцииране при определени условия. То трябва да отчита социалния елемент – социалните аспекти. Разбира се, правителствата в Европейския съюз и в Меркосур заявяват, че искат да се постигне напредък по споразумението и искат да, то да включва селското стопанство, но и други сектори ние поставяме акцент най-вече на социалните елементи от споразумението. И ако това е заявената воля, ако е на лице и политическа воля, основните синдикални движения в е, Латинска Америка, които са напълно независими от изпълнителната власт, ще подкрепят цялата работа, която върши правителството, за да са сигурни, че ще бъде сключено това споразумение. Приносът на синдикатите според мен е много важен, защото целият процес е наистина много труден. Мисля, че засегнах основните въпроси, които си бях поставил за цел. В заключение, да, профсъюзите искат да се гради конструктивен съвместен политически диалог. Ние от своя страна водим такъв диалог на ниво профсъюзи. Искаме профсъюзите в Меркосур и ние да участваме в процеса, за да сме сигурни, че диалога почива на широко участие. Да, много, в, много беше интересно. Първата част имаше специалисти, докато във втората част страни, страни по споразумението, промишлеността, синдикатите и сега господин Шейли Матюс, който е главен политически съветник в комитета на Сългостопанските производители и от Генералната конфедерация на сълскостопанските кооперации. Имате 8 минути. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, and thank you for the opportunity to speak to you today. Благодаря ви за възможността да говоря днес. В началото се каза, че лобито на скостопанските производители е силно, е, макар и малко. Е, имаме 30, има 34 милиона скостопански производители в Европейския съюз е, и около 20 хиляди работят в съскостопанство. Съскостопанската промишленост е много важна. Искам просто да кажа това като въведение. Вие вероятно знаете, че ние сме изключително обезпокоени от споразумението с Маркосур, обаче в началото искам да кажа, е, че е, е, всъщност ние не сме против търговията, ние се възползваме от търговия, но мисля, че ще бъде по-добре да има многостранни търговски споразумения, а не двустранни или регионални споразумения, защото това е най-добрият начин да се избегнат споровете, бариерите и в глобалния свят това вече губи смисъл. Според нас търговските споразумения трябва да имат предвид и други фактори, които са много важни за селското стопанство, сигурността на храните, стабилността, да има устойчиво производство селското стопанство, освен това ролята на, на регионите в климата и в економиката. Сега всъщност аз искам да кажа защо ние, ние се безпокоим не само като сълско-стопански производители, а въобще обществото в Европейския съюз съюз. Европейския съюз вече много зависи от Меркосур, от вноса е, от Меркосур, е, защото е, има много съскостопански мазнини, а освен това и от протеини, две трети от необходимостта от е, протеини и аз е, предишния е, оратор каза, че Европейския съюз се опитва да разнообрази източниците на енергия. Дали точно върху това трябва да се съсредоточава и да се има преди все пак и цената на храната? Дали трябва да зависим от трети страни, защото ние говорим за Бразилия и Аржентина за доставка на храни? Нека да не забравяме, че Бразилия когато им, им, имаше все пак вътрешни проблеми и, и за да има е, да има сигурност на храните, все пак трябва да си има предвид, че може да спре вноса. Меркосур имаше огромен растеж на сълскостопански износ. Ние сме техен основен пазар. Е, не знам дали това ще спре, ако има или няма споразумение. Е, те имат огромен потенциал в сълскостопанство и не знам дали ще внасяме повече, ако има или няма споразумение. Е сега, отражението. Защо ни безпокои особено Меркосър? Защото е, всички продукти е, са основни продукти. Това не е въпрос само на говеждо. Има се предвид месо от птици, въобще всякакви видове месо. А освен това зърнени храни, а, а в производство на месо, което е свързано с зърни храни и така нататък. За сега още няма оферта на масата. Ние правихме наше изследване и нашите възгледи всъщност се основават на това какво иска Меркосур. При предишния раунд спря. 2006 е, година спря. И ние смятаме, е, че е, ще има 35 милиарда, по, 13, 13 е, милиарда ще бъде засегнато отново основно производство на месо. Е, сега, от гледна точка на комисията се говори за е, ползи за Европейския съюз, че ще има 5 милиарда допълнителен износ. И е, така че ние виждаме, че загубите ще са много по-големи от печалбите. И няма нетни економически печалби и обикновено вие не влизате в преговори, когато няма полза за економически растеж или нещо друго. Но едно нещо, което особено безпокои сълскостопанските производители, което не се спомена, е, че е, няма е, някакво ниво ние виждаме, че има много голяма печалба за дървения материал за страните от Меркосур и за етоста. Обаче трябва да се знае дали се отговаря на стандарти, защото тук се правят много големи усилия да се спазват стандарти. Е, тук те са много скъпи и мога да посоча и примери. Е, например, е, когато внасяме стоки, те не е, спазват тези стандарти, така че ние намаляваме конкурентоспособността на нашите производители. Тук е, ние трябва, е, тук има проследяемост на много продукти, в Меркосур няма. В, в, в Меркосур, вие можете да използвате антибиотици, инсектициди, които са изоставени в Европейския съюз. А другото и а, износа от Меркосур идва от огромни ферми. Е, половината от земята в Бразилия е от е, много малък процент ферми. Е, те имат повече от 300 хектара с монокултури и при производство в такъв мащаб в Европейския съюз това би било недопустимо. Така че конкурентоспособността е някакси неравнопоставена. И още нещо – ние смятаме, че ще се наруши и околната среда. Предишно, преждоговоривши го каза. Комисията направи съвместно изследване. Има и център за такива изследвания. И в крайна сметка се стигна с заключението, е, че е, при производство на говеждо в Бразилия има два пъти повече парникови газове, отколкото при производството, същото производство в Европейски съюз. Ако погледнете как се използва земята, е, при обезлесяването, за да се произвежда това говеждо месо, е четири пъти по-високо, а освен това е производството на говеждо в Европейския съюз ще бъде ударено от това споразумение, особено е, производство в много важни райони на Европейския съюз защото там животните пасят, пасат. Това е много важно за биоразнообразието, за запазването на околно, опазването на околната среда. И освен това в области, където трябва да се задържи и населението, за да има и сейдбооборот. Много е важен този сейдбооборот. И в заключение, ние е, не, ням, няма доказателство е, за е, нетни, нетна полза за това споразумение, так на обратното ще има нетна загуба ще се увеличи нашата зависимост, която вече и без това е тежка от Меркосур и ние е, ще станем много по-зависими и от летливост на цените и и е, изобщо се излага на опасност. Излагаме се на опасност и се подронва нашата устойчивост. Ние непрекъснато правим усилия в Европейския съюз да имаме високи стандарти, да имаме устойчиво производство при високи стандарти, а в край на краищата тук е, ние е, спираме производството и го пренасяме на друго място, защото е по-ефтино и това просто няма смисъл. Искам само да кажа нещо за околната среда. Е, да, не, е, е, искам. So, Преминаваме към въпросите. Този път ще съм по-строг, не повече от минута и половина за въпрос. Господин Оди е първият, който е заявил думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте е, като член на делегацията на Меркосур. Е, много съм трогнат от е, този жест. Чух част от дискусията. Мисля, че ние обсъждаме капитална тема. В никакъв случай не трябва да се спираме на нея, като кажем, че ако няма споразумение, това не е хубаво за Европейския съюз. Ние сме изморени, Китай, не знам какво. Говорим за връзки между Европейския съюз съюз и, и, и Южна Америка, при които споделяме ценности на мир, сигурност, борба срещу бедността. Ние споделяме ценности на благоденствие, на братство. Благодарение на Иберийския полуостров ние поддържаме братски връзки с тях. И търговията е само един от аспектите. Това е, е споразумение за асоцииране, а не търговско споразумение. И, и има е, нови обстоятелства. СТО почти приключи приключва. Сега стигаме е, СТО+. Освен това Лисабонския договор. Искам да напомня нашите приятели, че по силата на този договор Европейски съюз има правомощието да ратифицира търговски споразумения. Това е важно за депутатите, защото сега правим и политика, не само търговия. На трето място, криза. За нашите е, селскостопански производители това е администрирано производство. Трябва да се преструктурира това производство. Освен това, валутните въпроси не са достатъчно засегнати. И накрая връзките с Бразилия. Благодарение на португалското председателство през юни 2007 година постигнахме политическо е, споразумение с Бразилия. Следващата среща е, на държавните глави ще бъде в Брюксел. Е, нашите връзки с Бразилия са много силни, защото Бразилия е основният говорител на Меркосур. Има въпроси, които все още не са решени. Политическото качество на Меркосур. Ние смели в качеството си да прилагаме е, споразумения. Трябва да се върви към такова споразумение, но то да бъде балансирано, защото нашите граждани наблюдават. Нямаме политическо мнозинство, ако споразумението е, няма баланс. Има е, важен залог и за промишлеността, и за селското стопанство, и за околната среда, ще постигнем споразумение. Ние имаме обща политическа визия, Европейски съюз, Меркосур и изобщо Латинския континент са пункт на стабилност в големите преговори, които ще се водят за цялата планета и е важно да действаме. Uh, e Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря ви. съвсем накратко бих искала да се изкажа. Това дали ще се стигне до край тази година, до край на преговорите, не знам, трябва да видим. Важно е обаче, че работим по въпроса, И е, това е съвсем нормално. Вярно е, че не става въпрос единствено за търговско споразумение. Това също е економическо споразумение. Но в някаква степен поне интересите са разделени. Тоест, имаме серия различни интереси на различни страни, различни групи – те трябва да се уравновесят, за да постигнем едно балансирано споразумение. Това е единствения начин да подпишат всички. Нещо, което много ме очуди през последните няколко месеца, бе фактът, че някои основни заинтересовани страни всъщност не бяха толкова заинтересовани. Не проявяваха особен интерес. понякога естествено интересът нараства или намалява, но в този случай имаме много драстично намаление. Следващото. Ние преговаряме като Европейски съюз по компетентността за преговори, която се дава от Лисабонски договор. Кой обаче ни е, от срещната страна? Ние не преговаряме с Меркосур, ние преговаряме с ред страни всяко от които си има свой пазар и имат из, в известен смисъл и общ пазар, вътрешен пазар, но той не е сравним с нашия вътрешен пазар и така че нормално е те по различен начин а, да си бранят интересите. Та, евентуално може и да успеем в довеждането на преговорите до край, но не мога да кажа, че съм много оптимистично настроена. Следващия въпрос. Представител на социалистите. Благодаря. Съвсем накратко и аз ще се изкажа. Според мен, когато разглеждаме подобни въпроси на международната търговия, както видяхме в редица области на политиката през последните няколко дни, Европейския съюз трябва да знае какво точно иска да постигне, как иска да, каква роля иска да играе с останалата част от света. Не можем да си гледаме само собствената работа и собствените интереси. Смятаме ли, че можем да понесем натиска от най-бедните части на света. Вижте какво става в северната част на Африка или в Близкия изток. Е по-специално за Меркосур. Как ще подходим? Като европейската крепост и така да водим а, а, преговорите? Не, не това е подхода. Работим, говорим за а, региони, които се развиват много динамично трябва да зачитаме техните свободи и техните права. Не бива да ни спира факта, че Азия ни изпреварва. Това е нещо, което се случва от 15 години. По-специално за Китай не сме извлекли полуките, които е трябвало да извлечем. Текстилният сектор загуби всичките работни места, които държеше в Европа. Без замяна да се получат някакви особени ползи. Та трябва да се получим от това и не бива да допускаме същата грешка и в селското стопанство. Това е невероятна възможност да се уреди търговията с тая част от света. Аржентина някога беше първия вносител по обеми на говежда месо в Европа. Сега обаче нещата не стоят така. Не бива протекционизма да застава на пътя на тази търговия. моля ви е да отправяте въпросите си към господин Клима. Той е европеец, който живее в е, Южна Америка. Е, тоест, аз искам да му задам няколко въпроса. Първо, при положение, че Меркосур все още е една е, сравнително слабо интегрирана економическа общност, макар и пазара да е по-симетричен, отколкото в Парагвай, с, а, а, макар и да има малко по-силни връзки в някои части, например а, Бразилия и Уругвай, смятате ли, че преговорите а, реално се водят между два равнопоставени региона или от страна на Европейския съюз с няколко части на този регион. Второ, знам, че сте щастлив от живота си в Бразилия. Та, въпросът ми е какво значение отдавате на факта, че това споразумение не е единствено търговско споразумение? Това също е споразумение за асоцииране. с един регион, който е доста близък до нас в културен план. Смятате ли, че някоя друга страна от това споразумение може да даде превес в оценката ни на значението му? И така давам отново думата на гостите, за да отговорят на въпросите. Започвам с вас, Виктор Клима. Благодаря. Нека почнем с втория въпрос. Дълбоко съм убеден, че факта, че това е споразумение за асоцииране, първото между два блока в света, е от голямо значение. Да, измерваме стокообмена в изражение като 1,7 плюс, минус, но какво очакваме ние, европейците, които отдавна работят в Южна Америка? Ние очакваме с това споразумение да се укрепят правилата, институциите, рационалното поведение. Нека си спомним преди 8 години, когато Лула стана президент – бизнесът имаше много сериозни опасения. Какво ще направи сега този умопобъркан човек? Той можеше да го направи, но не направи нищо такова. Тъй, че се надявам, че ще имаме един силен Меркосур с силно регионално интегриране, с органи като комисията, като Европейския съд. Вече имаме на лице парламент на Меркосур, макар и за сега да не участва в вземането на решения. Тъй, че аз дълбоко вярвам, че не търговските страни на това споразумение са много важна част от него. в Unione Industriale Аргентина имаме мнозинство на местни текстилни производители, които се нуждаят от защита. Те се произнасят за протекционизма. Тъй, че нещата стоят по същия начин, както селското стопанство в Австрия, например. Затова а, трябва да гледаме по-далеч, следващите 5-10 години и да търсим политическо решение. Преговорите са много важни. Постигането на балансирани резултати е нещо много важно. Но това не е сделка, в която ще трябва да остане само по рафтовете на администрацията. Трябва ни ясно политическо решение за това какво искаме ние като Европа. Аз като европеец искам една регионално интегрирана, економически и политически силна Южна Америка като партньор. Имаме дълги исторически е, е, отношения с е, Южна Америка, Част от традиционните ни партньори обаче а, се забелязват все по-малко и по-малко, тъй като а, има по-малко какво да а, предложат. И така, трябва ни политическо решение в бъдещите 5-10 години то да бъде осъществено. Меркосур е много а, млада формация. Тя отбеляза а, отбеляза 20-я си рожден ден. Австрия също е сравнително млад член. Преди в миналото а, мянахме, че споразумение за свободна търговия би ни дало успеха, за а, който се надяваме. Но ние като Европейски съюз а, носим а, много сериозна отговорност, а, господин председателю. Виждам червената светлина, а, че съм пресрочил времето. И аз, като бизнесмен и като южноамериканец по душа, Имам само едно желание, една надежда и един призив към Европейския парламент, към комисията, към съвета. Направете, доведете нещата до край. Следващия оратор. Хуан Морено. Съвсем накратко и аз ще се изкажа. На всички области на гражданското общество има различни интереси, които се бранят. Е, различават се интересите на различните е, синдикати. Естествено, има и корпоративни интереси. Като цяло обаче позицията е, на представителите на синдикатите не е протекционистична и това е правилната основа, на която да градим по-нататъчните дейности. Другото важно нещо е, че има желание за постигането на споразумение за асоцииране, не просто поредната зона за свободна търговия. Ако така се развият нещата, ще е много важно и тези параметри да изиграят ролята си в крайния резултат, който ще постигнем. И накрая госпожа Матиус. Благодаря. Европейския сълскостопански сектор би искало да види политическо решение, което да разрешава неразбирателството между ОСП и тази търговска политика. Това е основната тревога. Общата съвскостопанска политика прави всичко възможно, за да се осигури максимална устойчивост и в екологичен план. Това естествено повишава цената на дейностите, но в същото време имаме и търговска политика, внасят се продукти, които не отговарят на стандартите и по такъв начин се подрива конкурентното положение на европейските земеделски производители. И, и в крайна сметка какво правиме? Изнасяме производството извън Европейския съюз. Е, това е едно противоречие, логическо противоречие, е, което трябва да разрешим. Не можем да е, продължим така, защото такъв, така бавно и постепенно се разсипва нашия сълскостопански сектор. Председател, благодаря. Комисията сега, какви са изгледите за а, това споразумение? Да видим дали това изслушване е дало някакви свежи идеи за преговорите. Благодаря. Колко минути ми давате? Четири. Благодаря за проявената щедрост. Ще бъда кратък. Пет минути, хайде. Ще ви представя актуалното състояние на преговорите. Но преди това няколко забележки – първо, економическите ползи, аспекти на споразуменията, които бяха на широко обсъдени тук. Ако държавните правителствени ръководители решат да започнат преговорите в Мадрид по време на срещата на върха, това бе по редица причини. Политически, економически, защото Смятаме, че това споразумение ще принесе за сериозни економически ползи и за двете страни. Както казахте, това е споразумение с един голям блок, който бързо се разраства, в който вече имаме много економически взаимодействия. Ние сме първи партньор, първи инвеститор, Както казахте, инвестициите са повече, отколкото на Китай, Русия и Индия, взети заедно. И това е блок, който е все още доста протекционистично насочен. Например, за колите, както знае колегата, тарифният процент е 35. Споразумение с този блок ще разкрие несъмнено много възможности за европейските износители и инвеститори. От друга страна, от гледната точка на Меркосур, ние сме може би най-големия пазар в света. Много интегриран пазар с 500 милиона хора, висока покупателна способност. Може би сега темповете на развитие не са толкова бързи, колкото на други места, но така или че сме голям пазар, което е, има голяма стойност. Това се учи от другата страна. Потенциалните економически ползи са много големи, но как да ги реализираме? Няма да е лесно. Направени са проучвания, по въпроса за економическите ползи. Тъй като приходите на БВП в Европа са по-високи, винаги отражението ще е по-малко в Европа, отколкото в Меркосур. Но както сочат проучванията, има економически потенциал, който ще е отползва и за двете страни. Ние възложихме проучване на независим консултант. Планираме резултатите да са готови след няколко седмици. Ще получим цялостна, пълна картина за резултатите, отражението на споразумението по принцип и в селското стопанство по-конкретно. Много важно е да разполагаме с ясна методология за проучването, да са ясни альтернативите, които се изследват, да са ясни принципните положения. Много хубаво. Тук искам да благодаря на Сдружението на сълскостопанските кооперативни стопанства, да получаваме информация от заинтересованите страни. Ростат от проучването си още не са готови, затова не мога да правя коментари. Ако обичате да говорите по-близо до микрофона. Да, има големи економически ползи, но има и сериозни заплахи и за двете страни. Например, има ясни проблеми в селското стопанство. Меркосур има проблеми с достъпа до обществени поръчки, правата на интелектуална собственост, някои услуги, промишлените стоки. Трябва да намерим начин да се решат тези проблеми и мисля, че ще бъде намерен селското стопанство, за най-чувствителните продукти. За тях ще има различен режим. Тук трябва да се вземе предвид и развой на събитията от преговорите на Сетио в Доха. Защото все пак възможностите за откриване на пазара са ограничени бе спомената за възможността за компенсации. Те са възможни, тъй като има някои деликатни проблеми, можем да помислим за придружаващи мерки. Но на този етап от преговорите още не сме обменили оферти. Още е рано да се говори за компенсацията на последици, които още не са ни известни. Актуална информация за преговорите. Половин минута, казва председателя. Четири кръга на преговорите бяха проведени, които обсъждаха най-вече нормативната част на споразумението, което е също важно. То не касае само селското стопанство и продукти и някои продукти. То касае всички продукти, услуги, техническите пречки при търговията, инвестициите, устойчивото развитие, сътрудничеството. Така че, както виждате, обхватът е много по-голям. При все това се нуждаем от оферти, предложения и двете страни работят по изготвянето на предложения. Надяваме се скоро да можем да обменим офертите. Това ще повратна точка в преговорите. Да, те трябва да отчитат проблемните места, но трябва да са достатъчно амбициозни, за да се постигне напредък всички части от споразумението, които току-що споменах. Благодаря за вниманието. не може да се оплаквате, че председателя на тази комисия не е щедър. Благодаря. За съжаление времето изтече, но искам да си спазя обещанието и да дам думата на гостите за последно. Накратко, за една минута. Какви са според вас перспективите за тези преговори? Алфредо Валадо първия. Е, когато е, правих лекции е, за Маркосур, представете си, че 57 година седемте седемте бяха останали сами Европейски съюз нямаше да е това, което е. е. Меркосур е странно животно, обаче е нещо възможно. Меркосур е политически инструмент, защото това е инструмента, е, който обединява е, сътрудничеството с Бразил и, Бразилия и Аржентина и освен това и, и конкурентоспособността. Това е, е ключ е, към е, демократичната стабилност и просперитет в Латинска Америка. И за това Меркосур продължава да върви напред и заради това е, Бразилия винаги ще трябва да преговаря с Меркосур, а не е, Бразилия Европейски съюз. Е, това е важно може да се направи много е, между е, Бразилия и Европейския съюз, но Меркосур е нещо много по-политическо, отколкото економическо. Благодаря, Офредо. Марио Чиволи. Пак една минута. Благодаря много. Сега е, споразумението трябва да бъде нещо повече от търговско. Това е нещо много важно. Аз мисля, ако отидете е, до Буенос Айрес, е, не знам дали е, някой от вас често, скоро са били в Буенос Айрес, ще видите много европейци, млади европейци, които живеят там. Театър, кина, култура. В момента това е много важна културна връзка и е, това показва, че Марко Сур е добре интегриран. Аз мисля, че е, младите хора се развиват е, по-бързо от нас. Те показват какъв е живота. Примерно в театрите има испанци, италианци. Те вървят по-добре, по-бързо от нас. Замете, качете се на влака, качете се на влака и, и, и, и, се движете. Благодаря. Аз мисля, че трябва да има споразумение, трябва да бъде балансирано, трябва да се има предвид е, при такова споразумение е, въпросите. А, а, а, надявам се. Не очаквайте обаче масова печалба, масови ползи мисля, че ще ни даде е, някои предимства, обаче аз също смятам, че основното споразумение ще бъде от е, споразумението за асоцииране, диалога. Виктор Климат. Аз имам мечта. Моя бизнес и е, политическите партньори в Аржентина ми казаха, аз е, съм учил в Харвард или в Бостън или не знам къде. Ние започнахме с голяма инициатива, е, универ... мрежа от университети, е, между Аржентина и Германия, за да може млади таланти от Германия да следват известно време в Аржентина, без да си губят времето и да придобиват квалификация и обратното – това е една от основните ползи от това споразумение. Има глава за образование, за наука, за технология, истинско е, партньорско споразумение свършвам между два естествени блока в света. И вие, политиците, вие, политиците, е, знаете, че когато има политическа воля, се намира и е, политически начин. А, а... Аз се гордея от това, че съм политик. А, а, като цяло. Не знам дали ще има споразумение. Надявам се да има споразумение, но то да е качествено. Да бъде от полза за двете страни Имам чувство, че нещо много важно, което не трябва да се пренебрегва, както по време на преговорите, така и в самото споразумение, това е прозрачността. Липсата на прозрачност е причината, поради която и по положителни е, факти има отрицателно възприятие. Ако е, споразумението се представя само като нещо спазарено, тогава обществото няма да го възприеме положително. Много е важно да се обясни добре, е, че не става въпрос само за дръжинати. Това не е просто споразумение е, за свободна търговия. Да, това е ясно, че става въпрос за нещо повече е, от търговия, но и селско стопанство е повече от търговия. И мисля, че повечето хора са съгласни, че е, това е нещо много важно, за да има сигурност на храните, е, за да няма летливост на цените и промяната в климата, в околната среда. Така че искам да сте сигурни, е, че вие не подронвате възможността на селскостопанските производители е, в Европа да допринасят към това, да има сигурност за храните за потребителите и също всичко свързано с костопанските райони. Благодаря на всички вас и особено на нашите е, е, гости за приноса им в чудесното изслушване. Не за първ път обсъждаме тези въпроси. Мисля, че много добре започнахме. Наистина.

Много ви моля всички, които напускат залата, да го направят възможно най-бързо и да не встъпват в разговори. Ако обичате, ние трябва да продължим. Така че смирено ви моля да ни дадете възможност да продължим. The commission's team, please. Ако обичате, е, отбора на комисията. Please stop the conversations in the... Спрете разговорите в залата. Напуснете. Колкото може по-тихо. And allow us to go on. Дайте ни възможност да продължим. Ladies and gentlemen, colleagues, we move to Дами и господа, 19-та точка от дневния ред. Споразумението между Европейския съюз е, и Швейцария относно закрилата на наименованието за происход и географски указания. Първи обмен на възгледи. Нашия докладчик е Бела Гладфелдер. Възползвам се от възможността да кажа, че точка 20 включването на Лихтенштайн в споразумението между Европейския съюз и Швейцария относно търговия с съвкостопански продукти. Това също е обмен на мнения. Докладчикът е същ и затова Бела Градфилд да вземе думата. Късаме elnök кур. Благодаря. Az Európai Unió és Европейския съюз и Швейцария поддържат отношения, които са от голямо значение за Европейския съюз. Швейцария е четвъртия по размер търговски партньор за Европейския съюз. износа на съскостопански и хранителни продукти от особено значение, понеже Швейцария е третия по размер пазар за тези изделия за Европейския съюз. Миналата година износа на такива продукти достигна 6,3 милиарда евро. В парично изражение и е очевидно, че Европейския съюз има основни интереси в областта на селскостопанските продукти и хранителните изделия. На 1 юни 2002 година влиза в сила между Европейския съюз и а, Швейцария. Само, че това а, споразумение не покриваше селскостопански и хранителни продукти. По-специално не всички а, продукти бяха двустранно защитени от наименование наименования за происход и географски указания. Това най-вече е свързано с виното и алкохолните напитки. Тъй, че значението на новото споразумение е, че защитата на наименованията за происход и географските указания вече ще покрива и всички други видове а, селскостопански продукти. Това споразумение е допълнение към съществуващото. В Европейския съюз имаме около 800 наименования за происход, които ще бъдат защитени в Швейцария, а в Швейцария от своя страна има 22, които ще бъдат защитени и в Европейския съюз по силата на това споразумение ще има преходни временни мерки за колбасите и шунката. Временните мерки ще се в сила за 3 години, а пък за някои сирена преходния период ще бъде 5 години. След изтичането на преходния период ще се осигури пълна защита. Това, което остава като въпрос е свързано с наименованията за происход, които са регистрирани след, на след приключването на преговорите за споразумението. Те приключиха в края на 2009 година. От тогава няколко продукта бяха регистрирани. В Унгария, например, имаме пет нови продукта, които са регистрирани след приключването на преговорите. силата на първоначалното споразумение ще се дадат правомощия на тази комисия да се занимава с продуктите, които ще бъдат защитени по споразумението. Това са коментарите ми съвсем накратко. Нека сега да кажа няколко думи за Лихтенштайн. Има споразумение от три страници, което ще разширя приложеното поле на, на споразумението между Европейския съюз и Швейцария, така защото да обхване и Лихтенштайн. Имаме сериозен интерес а, към а, това действие, затова а, препоръчвам споразуменията да бъдат одобрени както от парламента, така и от съвета. Председателя, благодаря. Ето виждаме как могат щастливо да се бракосъчетаят интересите на търговията и селското стопанство. Давам думата сега за коментари. Благодаря. Искам просто да кажа, че Това, което искам да кажа е, че Бихме могли да се съгласим с това, което каза докладчика, както и с становището на съвета. понеже е, става въпрос за част на Европа, която не е част от Европейския съюз, но а, дава сериозни ползи. За да се избегнат е, сериозни конфликти между нас и Швейцария е много важно да се осигури тази закрила. Що се отнася до Лихтенштайн, трябва да видим а, как да подкрепим споразумението, както ни предлага, както ни съветва и докладчикът. Председателя дава думата на комисията. Първо, ще се допитате ли до нас официално по тия две споразумения, искам да ми кажете. Благодаря, господин председател. Очаква се на 17 май да се подпишат споразуменията. След което парламентът е, ще трябва официално да се произнесе по споразуменията. По съдържанието на споразуменията е, бих искал да изразя съгла... да изразя съгласие с това, което каза вашия докладчик. Швейцария е много важен пазар, макар и да има малко население. Много важен пазар за европейски продукти. Поради географската а, близост има а, сериозен риск от конфликт в географските указания и това споразумение цели да се избегнат такива конфликти. Също така а, да се постигне баланс между нашите селскостопански, търговски и интереси и да се изкове една а, глобална стратегия за а, европейските географски указания в световен мащаб. Затова а, ще се радваме на положителен вод от страна на парламента. Председателя, благодаря. Трябва да приемем календара и да видим кога ще се внесе за гледане от парламента споразумението, но това беше много важна първа стъпка във връзка с тия две споразумения. Докладчика има ли нещо да добави? приключила работата по споразуменията и се радвам, ще се радвам да съм докладчик и по новото споразумение. Понеже добавянето на разпоредби за санитарни и фитосанитарни изисквания е нещо, което е от особен интерес. Аз съм от едно малко село или по-скоро родителите ми са от там това е място с защитени указания. За това много се радвам, че подкрепям, че имам възможност да подкрепя това споразумение. EU market access to third countries. This is a... 27 точка. Достъп на трети страни до пазара на Европейския съюз. Развитие. Комисията ще сподели с нас кое е най-новото, какви са тенденциите на този фронт. Естествено, ще се радваме да се запознаем с последното заседание, което са провели е, по този въпрос на 14 марта тая година. Updating of the key barriers list. Ще чуем за новото в списъка на основните търговски пречки, изискванията Китай за регистрация на козметика, турските за керамика. Veterinary requirements uh, set by the customs union. После за ветеринарните стоки от страна на Митническия съюз на Русия, Беларус и Казахстан. Господин Марко Дуаркоп представлява комисията по тези въпроси. Заповядайте. Thank you. <clears throat> Thank you, Chairman. Um, I have to apologize for my voice. Искам да се извиня, че гласа ми е малко дрезгав. Не е в добра форма, казва председателя. Не е, да. Но аз самия съм в по-добра форма от гласа си. Ще ви дам актуална информация за достъпа до пазара. Мога да засегна конкретните въпроси, които споменахте, разбира се, но с вас е позволение искам да започна с, с доклада за пречките при търговията и инвестициите, който представихме през март. Накратко ще се спра на доклада и на ролята, която може да изиграе парламента за изпълнение на някои от заключенията в доклада. След това ще се спра на някои други въпроси, включително изпълнението на споразумението за свободна търговия с Корея. Въпрос, който е обект на сериозно внимание от много членове на тази комисия. Той ще бъде разгледан в нашия следващ доклад за протекционизма. Относно доклада, който споменах, разполагам с вариант от него тук. Е, този доклад ни е възложен директно от стратегията за 2020 година и от съответното съобщение на комисията. Това е първата мярка, която трябва да предприемем във връзка с последното съобщение за търговската политика – Доклада бе внесен в съвета на 24-25 март. В него се казва, че освен преговорите, това, което се договори, също трябва да бъде изпълнявано. Това не е по-малко важно. Много важно е да изпълняваме това, за което сме се договорили, многостранно или двустранно. Така че този доклад представлява нашия поглед върху мерките по изпълнение, които трябва да предприемем през едните години. Това е доклад внесен в Европейският съвет и като такъв има за цел да обърне внимание на политиците, държавните правителствени ръководители и съвета като цяло върху общите усилия, които са необходими, включително на най-високо равнище, за да се осигури достъп до пазара на европейски фирми в трети страни. С този доклад политическото ни намерение бе премахването на търговските бариери да станат основен приоритет в политическата ни програма и да стане ясно колко важен е този въпрос и във връзка с нашата програма за преговори. Разполагаме с цифри, от които е ясно, че големи са економическите залози в сферата на премахването на бариерите. Това бе политически контекст на доклада, сега съдържанието му. В него са посочени 21 пречки от 6 стратегически търговски страни. Подходът ни бе доста рестриктивен, съвсем нарочно. Не искахме да имаме голям доклад с 200 бариери и 550 страни. Искахме доклада да бъде съвсем конкретен, затова се ограничихме до 6 държави. Китай, САЩ, Япония, Русия, Индия и Меркосур. Меркосур, разбира се, не е държава, но както видяхме сега, това е наистина актуална тема и когато говорим за Меркосур, имам предвид по-конкретно Бразилия и Аржентина. Относно пречките, опитахме се да обхванем различни категории пречки от сферата на държавните поръчки, интелектуална собственост, е, услуги и инвестиции, митнически въпроси, суровини. Опитахме се да обхванем 6 страни или райони, 6-7 типа пречки, които са най-важните пречки, които срещаме на пазарите в трети държави. Шесте държави или региони Вземат почти 50 на 100 от помощта за търговията с Съюза и преките чужестранни инвестиции. И тъй като имаме двустранни отношения с 4 от тези 6 държави, смятаме, че е много важно да имаме стратегия извън хора на преговорите, посветена на тези пречки. Доклада не е поредния административен документ, с него се прави опит, премахването на пречките да станат основен елемент от търговската политика, то е на достатъчно високо ниво. И така, ролята на парламента в цялото това начинание. Парламентът играе важна роля според нас. Вие имате контакти с ваши колеги от други държави, представители на, на други правителства. Хубаво би било от време на време да обсъждате някои от темите, засегнати в доклада. Както казах, с удоволствие ще ви предоставим материали, ако имате среща с представители на трети държави, ако смятате, че е уместно да се обсъждат търговските пречки в трети държави. Това е нашето предложение. Винаги сме готови да ви предоставим материали, опорни точки за вашите контакти. Според нас парламента може да изиграе важна роля за изпълнението на доклада. Това бе малко на теория. А сега реално какво се казва в доклада? В него се дават примери за пречки, които трябва да бъдат преодолени, важни пречки – политически, економически или системно значими пречки в тези държави. Ще ви дам няколко примера. Три на брой, при които мерките, предприяти от нас, са дали резултати на практика, но се нуждаем от допълнителна работа за примахването на пречките. Индия. Тя наскоро започна да разработва разпоредби за далеко съобщителна техника, свързана с националната сигурност. Когато някой кандидатства за извършването на дейности в далеко съобщенията, чуждестранният стопански субект трябва да получи разрешително, което може да му бъде отказано заради причини, свързани с националната сигурност. Съвсем основателни притеснения на правителството в Индия. Но ние смятаме, че това понятие национална сигурност се тълкува доста общо и, и то в доста лоша светлина за нашите фирми. Има и някои разпоредби за трансфера на технологии в този проект закон. Той все още е проект, които също будят притеснение. Ние повдигнахме този въпрос през декември по време на среща на върха с Индия, мероприятие на високо ниво Явно и индийците казаха, че ще решат повечето от нашите проблеми. Те първо предстои да видим дали ще стане така, но това е пример, на който използваме високо политическо равнище, за да се обсъждат важни пречки пред достъпа на пазара. Тук не говорим за реализирани пречки, пречки, които се подготвят с проекта закона. И виждаме, че високото ниво наистина даде резултат и надявам се, че това ще се отрази благоприятелно за нашите износители и инвеститори. На второ място. Разпоредбите купува и американското. След началото на кризата някои от нашите партньори, включително САЩ, въведоха режим купувай националното. Това бе сериозен проблем за нас в отношението с много държави, включително и САЩ. Бързо, през 2009 започнахме да повдигаме този въпрос на високо ниво. Ръководителят на нашата делегация в Вашингтон изпрати писмо до Конгреса, в който очертава проблемите. Не сме постигнали споразумение по всички мерки, но успяхме да ограничим най-лошите аспекти на много от мерките. Бързото, бързата намеси, политическа намеси на високо ниво даде резултати тук. Третия пример, с който сте много добре познати. Иновациите в Китай. Китай следва доста строга политика. Ако човек иска да участва в търгове за обществени поръчки в Китай, трябва да покаже, че технологията, която ще се използва за изпълнението на даден договор, е китайска. Това е така наречената политика на местните иновации, което започва да се копира от други държави. Внимателно анализирахме въпроса, решихме той да бъде поставен в контекста на диалога, на економически диалог на високо равнище миналата година. и с сходни мерки от САЩ успяхме да постигнем някои резултати. Някои от дискриминаторните аспекти на политиката сега са премахнати, но все още не сме постигнали основната цел. Трябва да действаме много внимателно с Китай. Та това са три примера за пречки, споменати в доклада, които могат да ни послужат за пример как Политическата намеса на високо равнище може да даде резултат. Това са примери, които могат да се използват и в други случаи, очертани в доклада с Русия, Китай, Бразилия, Аржентина, Индия или Япония. Намесата на високо равнище може да спомогне за примахването на пречки, което разширява достъпа до пазара за нашите износители. Предизвикателствата за в бъдеще. При всички казуси наблюдаваме сходна тенденция. Те почиват на специфична техническа основа и държавите членки, бизнеса, комисия трябва да извършим анализ на техническата основа на пречките, да съберем необходимите доказателства. Понякога тук сме малко натъмно, понеже не разполагаме с необходимата информация. Знаете за каза с Аржентина. Неавтоматичното лицензиране на вноса. Това е нещо, което е доста негативно за нас, за бизнеса, включително и износителите на коли. Принципно Аржентина даже не се опитва да крие факта, че тези мерки не са съвместими с изискванията на СТО. Тя открито заявява, че това е политика, която е протекционистична. Вътрешният ни анализ сочи обаче, че ако искаме да имаме сериозна позиция, когато се стигне до решаването на спора, не разполагаме с достатъчни доказателства. От месец насам искаме от бизнеса голем европейски бизнес да ни предостави необходимата информация. Много често ни се казва, знаете, това е тайна, не сме сигурни, че можем да споделим всичко с вас. И така се стига до дилема. Тя е особено ясна в контекста на отношенията с Аржентина, срещи на други места. Има проблем с предоставянето на доказателства от фирмите. И тук искаме да призовем парламента да ни помогне да поиска бизнеса да ни предоставя необходимите доказателства. Ако някои представители на бизнеса се свържат с парламентаристите, те могат да повдигнат този въпрос. Помолихте ме да съкрати изказването си. Това бе представянето накратко на доклада за търговията и инвестициите. Представихме нашето мнение, евентуалните мерки в бъдеще. Искам да съобщи, че в момента обмисляме какво можем да направим, за да следим изпълнението на споразумението за свободна търговия с Корея. Искаме да дадем повече информация на фирмите за ползите от това споразумение, най-вече за малки и средния бизнес. Искаме да изградим необходимите структури, за да може бързо да се изпълни това споразумение. Вместих се в рамките на 55 секунди по последния въпрос. Надявам се, че това е приемливо за вас. Благодаря за търпението. По въпроса за Корея задал съм писмен въпрос на комисията на тема Какво прави комисията, за да повиши информираността сред малкия и средния бизнес относно ползите от споразумението за свободна търговия с Корея? Това, което чухме, бе добра новина. Доклада за търговията, инвестициите, търговските пречки е определено много важен доклад. Важно е да кажа на всеослушание, че сме взели решение да подготвим доклад по собствена инициатива, посветен на тази тема. Ще дам думата на докладчика, който е определен, за да вземе отношение. Um, Първо, защо съм в комисията днес? А, а, защо той Просто, защото е изпратен само до съвета, а не до парламента. Е, имало ли е искане от страна на съвета за това? И при е, цялото ми уважение при е, акти B, кои според вас, кои бариери най-често се прилагат по географски принципи или някаква друга тенденция има? Второ, аз няколко пъти съм питал доколко тези нетарифни бариери са ефективни. Вие правилно казахте, че има правила, които се прилагат и всъщност това се отнася и за други страни. Дали членството в... Now, Paul... Има някаква доста... Сега Пол Мърфи. Да, е, вие сте много активен. Вие сте много активен. Да, тъй като това е, е първото, първото изслушване от моя гледна точка, е, комисията иска да има достъп до пазара, но това не е в интереса на работническата класа, нито в Европейския съюз, нито тук, нито на други места. Има бариери при обществени поръчки и така нататък. И Поред мен това е в полза на големия бизнес, а не толкова на обикновените хора. Аз разбирам, че имам е, е, стремеж е, към а, а, достъп до местен пазар и това, охлад... това охладнява до някъде моята позиция, но представителите на Европейския съюз, а, тук няма никакви представители на гражданското общество, на синдикатите, а, на организации за околната среда. Тоест има липса на баланс, когато се организира екип и не са представени интересите на обикновените хора и е, доколко има някаква отчетност към хората. И е, за е, споразумението между Европейския съюз и Канада. Разбирам, че за първ път има глава е, за инвестиции от страна на Европейския съюз. Е, доколко има меха... до, до, е, доколко инвеститорите ще искат компенсации при стачки от страна на работническата ръка. Сега, е, примерно, е, доколко Европейския съюз има достъп до водоснабдяването в Канада за големи компании от Европейския съюз при обществени поръчки. И последния въпрос коментар за това, което стана въпрос по-рано за големите лобита – да има някаква обсерватория. Тук се говореше а евентуално да има и дела срещу Европейския съюз, достъп до документи. Ние не сме имали достъп до документи за, търговските споразумения с Индия. Смята се, че има интерес на големите компания. Има ли комисията някакво мнение за тези дела, които се водят? Благодаря ви, каза председателя. Е, обратно се връщаме към комисията да отговори на тези въпроси. сега, може ли големи компании да I didn't get the last part, sorry. Извинете, не можах да ви разбера последния въпрос, казва представители на комисията. Дали а, нашите фирми а, могат да произвеждат в чужбина при по-низки заплати, без да има достъп до пазара? We think that um, without market access abroad would be very difficult to provide uh, for jobs and да, въпросът ще се изясни при търговските споразумения. Мисля, че има добра основа. Сега първите въпроси, които бяха свързани и е, с търговските споразумения е процедурен въпрос. Всъщност това беше доклад на комисията към Европейския съюз. Вие ме питахте е, защо не е предаден до парламента. Всъщност е, канала е през вашата комисия до парламента. И втория въпрос за типология на нетарифни бариери. В самото понятие не е определение. Не се знае дали има тарифни бариери или нетарифни бариери. Ако погледнем как е, ние упражняваме контрол върху протекционизма, има някакви категории от е, е мерки, обаче те са в груп вид. Е, упражнението не е академично. Е, ние е, класифицираме мерките зад граница, но това не е научно определение. Е, така че тези гранични мерки могат да са тарифни или нетарифни. А... Е, сега доста мерки, свързани с обществените поръчки, достъпа до пазара, се разшириха след кризата трябва. Това е предизвикателство. Знаете, че в комисията сега се обсъжда въпроса, държавите членки и парламента също, но а, всички въпроси, е, свързани с а, митата, станаха все по-важни. Виждате, че а, е, примера с Украина, там има, е, всъщност има дана, митнически оценки. В Украина и много е, европейски дружества имаха много голям е, проблем при преминаването на украинските митници. Изобщо е, трудно ми е да типологизирам нетарифните бариери, но в последствие ще обмислим по въпроса и може би трябва да е, направим по-така по-точна типо, типология, колкото до географския принцип. Е, когато се говори за протекционизма, ние смятаме, че Китай, Русия, Индонезия и Аржентина е, са четирите страни, където има най-много такива мерки. Те не са научни, защото не става въпрос толкова за броя на мерките, колкото за е, количественото им отражение. Е, винаги е трудно за нас да имаме така иконометрична представа. Другия ви въпрос е труден. Всъщност, ако трябва да упростя въпроса, дали членството е, в СТО ще доведе до отстраняване на бариери. Би казал да. Знаете, че многостран... институциите за многостранна търговия е, е, държат на това. Специално е, Китай е предизвикателство. Знаете, че е, през последните години имаше е, е, конкретно разглеждане. Не всички мерки се разгледаха, а само определен брой. Е, и трябва да се. И, и трябва, например, някои спорове да се разрешат. Например, случая с суровините. Това показва е, ценността на системата. Китай не е в СТО и системата не може да се използва. Системата е протяжна но мисля, че членството в СТО е нещо важно. В доклада става ясно, има все повече опити е, СТО е, да се използва за достъп до пазара. Там има технически комисии, примерно е, за митниците. Там беше малко досадно да се работи, но все пак сега ги използваме повече, отколкото преди 3-4 години. Това беше първия набор от въпроси. Мисля, че поне частично им отговорих. Втория набор от въпроси първо, е, инвестициите в Канада, трябва да призная, че съм невеж е, знам какво чета, обаче не, не участвам пряко в е, тези преговори. Трябва да питам колегите, които участват. Е, сега, екипите за достъп до пазара, това е нещо специфично. Комисия, държави членки и предприятия, които са представени на място. Не винаги е биг бизнес, не винаги е големия бизнес ние насърчаваме и малките и средни предприятия да участват, но разбира се, има ограничения. Имаме е, и ясни понятия, но има и други канали за използване на търговията, достъпа до пазара. Е, е, сега, дали гражданското общество е достатъчно добре представено? Обикновено ние гледаме да не смесваме каналите, за да бъдат ефективни те. Сега, дали ние знаем за делото, което се води, разбира се, тъй като в момента делото тече, ние, е, а ние сме и страна по него, няма да вземем отношение сега. Става да, за забраната за достъп до някои пазари по 1049 по разпоредбата 1049. Да, благодаря ви. Сега по въпроси, по които няма спор. 22. Отмен на някои устарели актове на съвета, тъй като те са временни и или защото са изчерпали ефекта си, няма аз мисля, че ние трябва просто да ги заличим. Да ги, да ги заличим. А, това е въпрос, по който няма проблеми. Единственото, което предлагам е само а, за предпазни клауз. Да има разпоредба за съхранение на правни актове, или да се запазят изменения, които са внесени по други е, разпоредби. Аз мисля, че няма причина за е, възражение. Any comments? Any remark? Commission? Anything to say? To this? Дали комисията има да каже нещо? Добре, благодаря ви. В такъв случай 23. Последна точка. Първи обмен на мнения. Е, е, само излагаме темата. Международно споразумение за тропически дървен материал от 2006 е, Знаете, че тук имаше е, къвга. Uh, Дали трябва да се иска съгласие по това споразумение? Е, е, организации свързани с суровини. Примерно Международната организация за производство а, на кокос. Е, в края на краищата ние смятаме, че е, ние трябва да започнем дискусия по същество и това е. Някой има ли да каже нещо? Някакви забележки от страна на комисията? Добре, благодаря ви много. Това беше последната точка. Е, беше много тежка работата и аз разбирам и заради това повечето от нашите колеги не можаха да останат до края. Няма точка разни. Следващата среща ще бъде на 23-24 май в Брюксел. Благодаря ви. Well, no, I have to go and speak at the sugar conference, and I wanted to come back.